поканих представител на тази делегация да се изкаже в рамките на 3 минути, за да знаем всички, че има такива хора и трябва да обръщаме внимание на тяхната ситуация в Северен Кавказ. Заповядайте. Благодаря. Аз се казвам Ядюар. Аз съм от националността Саркаси. И нашата родина е Саркашия в северо-источен, северо-западен Кавказ по време на 19 век и началото на 20 век. Ние страдахме от много насилие и геноцид, които реално ни принудиха милиони и половина от е, нашите съграждани да е, се изселят. Два и половина общо беше населението, около 60% от тях загинаха по различни причини. В момента най-голямата диаспора, 90% от нашия етнос, се намират в Кавказ и само 10% са извън Кавказ. Но и едните и другите продължават да страдат от непрекъснатия геноцид, който се извършваше срещу нашия етнос в 19 и 20 век. В Кавказ има много нарушения на човешките права и искаме хората от Европа да отделят внимание на този проблем и ако може да се намали страданието. Олимпиадата, в която ще се проведе в Сочи, в е, столицата на бивша Саркашия, е всъщност мястото, където се извърши най-големия геноцид срещу нашата етност. И е, през 2014 това, което се предвижда да се е, провежда там, а, ни безпокои с е, последиците, които ще има за околната среда, с строителството, което ще се развива, пък и като цяло прогнозите за бъдещето на нашия народ – като не се забравя и корупцията, и злоупотребата на правителството с земите на хората, и финансите, свързани с изграждането на Олимпийския комплекс в Сочи. Плана за Олимпиадата е в пълен разрез с хартата на Международния олимпийски комитет, която забранява да се изграждат подобни структури в земи, където е бил извършен геноцид. Затова искаме Европейският общност и всички народи по света да обърнат внимание на нашата трагедия, на съдбата на нашия народ и всички нарушения на човешките права, а също и проблемите, които се създават с тези практики и за околната среда. Благодаря много на всички. Много уваж... високо оценяваме възможността да се представим при вас. Действително, председателят трябва да видим и проблемите, които проистичат от строителството на олимпийските обекти в Сочи. Много активисти и много жертви са се обръщали към нас с чувството, че техните права се нарушават в, по време на строителството. Второ, в, Западен, е, в Северен Кавказ е, ситуацията с човешките права е непрекъснато пред нашия поглед. Знаем, че там проблемите са много тежки. Трима от нас в делегация посетиха Северна Осетия преди няколко седмици. Срещнахме се с семейства, близки на изчезнали хора, отвлечени, измъчвани и там страданията няма край. Така че отново ви благодарим за напомнянето. Ще се занимаваме с този въпрос тази година. А сега нека да пристъпим към изслушването на днешното заседание следобедно. И с тази много важна нужда да се борим с безнаказано, безнаказаността. Става дума сега за Аржентина. Изслушването е продължение на работата на подкомисията по тези въпроси. Просто е, търсиме начини да поставиме край на безнаказаността и да сътрудничество с е, е, представителите на международното правораздаване. Висши представители на Аржентина аз се срещнах с посланника, заместник посланника и така получих много коражение в тяхно лице, в смисъл, че Аржентина е готова вече да започне да се справя с болезненото си минало. Трима известни оратори ще бъдат тук. Доктор Даниел Рахотес, който е съдия в Аржентина, господин Янсън, който е е, адвокат по човешките права и третия ни оратор е негово превъзходителство господин Леничов, е, посланник на Аржентина в Европейския съюз. Е, също ще чуем и представителя на Европейската комисия. И сега, ако мога да поканя доктор Рафикас, нека да чуем неговото мнение за това как можем да се борим с подобни деяния и всичко, което се е случило по време на диктатурата. Verdadero honor para, para mí estar aquí en representación de la justicia argentina y del Estado Nacional argentino. Ефективаменте en Аржентина. мен е чест да бъда тук и да представям аржентинското правителство и аржентинското прави, е, правосъдие. Между 60 и 76-83 година имаше военна диктатура и там е, имаше много насилие. Като в крайна сметка 40-30 хиляди души бяха арестувани и изчезнаха, ако 1 милион бяха принудени да емигрират или да се изселят, или да напуснат изцяло страната, или да напуснат местата, където живеят. Също така, авторитарният режим бе абсолютно решен да предизвика промяна в обществото, да го превърне в авторитарно, недемократично управлявано отгоре общество – и в последните пет години за първ път от своята история Аржентина поглежда в очите своето близко минало. Благодарение на правителствена политика, която се подкрепя от всички политически сили и основните елементи на системата. Върховния съд, първоинстанционния съд. Аз лично съм съдия. Това се случва, защото в предходните 25 е, години нищо не се случваше. Имаше политика на безнаказаност, така наречена примирение, помирение. И общо взето целта е, Факта е, че много време бе загубено, а в последните пет години сега вече сме поели една нова политика, която е по-успешна. Това е така пътя на е, припомнянето на това, което е било и правосъдие, което означава наказание за всички, които са имали вина от тези, които са издавали заповедите, до всички надолу по иерархията, които са ги изпълнявали, са изнасилвали, измъчвали и така нататък. И е, всеки нарушител ще бъде е, изправен пред съд, с, като му се предоставят всички законови гаранции, които са предвидени от съдебната система. и ще бъдат съдени съобразно с наказателните закони, които са действали по времето, когато са били извършвани тези престъпления. Ние успяхме да извършим съдебни е, процедури, с които да покажем, че е, правото заема върховенство а, и то правото определено от една законова система, а не правото на една военна диктатура. Хората, които вече сега се изправят пред съда, са били вече веднъж осъждани. В момента десетки процеси тъкат във всички големи градове на страната. И за пръв път повдигаме завесата пред всички изнасилвания, измъчвания, от кражби, отвличания на деца. И чак след 30 години, 30 е, години на безнаказаност и забрава, ние пробиваме с тази стена на безнаказаност, която е, грижливо бе издигната от поддръжниците на военната диктатура. Гражданското общество в Аржентина започва да разбира какви ужасни неща са се извършвали по време на този период на държавен тероризъм. Започват да разбират каква е историческата истина, което води до по-голямо ниво на подкрепа в гражданското общество – по отношение на тези е, процеси, в които се търси е, правосъдие. Целият този процес в никакъв случай не е безболезен и не може да се каже, че не носи страдания, защото е, когато разглеждаме миналото си, ние не можем да не се срамуваме. Това е най-черната страница от е, аржентинската история всичко това, което се случи през периода на диктатурата. 300 тайни е, обекта за задържане, измъчване, отвличане на хора. Реално е, концентрационни лагери, където е, изключително грубо са съдържали с хората и практически са ги лишавали от човешкото им лице процесите тук има и колега от Босенос Райрос, който ще се справи пред вас, но а, процесите сега се провеждат много внимателно. Ние, като граждани на Аржентина, се борим за бъдещето, а и за настоящето на нашата страна, защото вече абсолютно късаме с авторитарната практика, базирана на насилие и измъчване по време на диктатурата. И този процес на припомняне и на раздаване на правосъдие съвсем не е безболезен. безболезнен. Но в края на краищата ние започваме да даваме, да подаваме корени на демократичната система в Аржентина. Опитваме се да вкореним една по-добра, по-стабилна система, да прекратим веднъж за винаги с авторитарните практики, които хвърлят страната през цялото време на 20 век в различни военни диктатури и преврати. И за това на нашите приятели в Европейския съюз искаме да представим картината и да ви кажем колко изключително важни са за нас тези процеси, за нашето настояще и за нашето бъдеще. Няма никакво съмнение, че тези процеси ще имат отражение и на други страни в региона, където е имало военни диктатури. И в много от тези страни също ще се обърнат погледите назад, ще се търси начин да, да бъде направено това и това ще бъде много добре, няма съмнение. Ако Европейския съюз също подчертае колко важни са тези процеси по различни институционални пътища и посредством институциите на Европейската общност и на Европейския съюз, това ще бъде отлично. Т.е. ще бъде много добре, ако имаме официално признание за вашата подкрепа на тези процеси е, съдебни. Защото, естествено, в Аржентина има хора, които са против. Е, те са в мълцинство, но съществуват. И непрекъснато се опитват да омалуважат или да поставят бариери по, е, в рамките на провеждането на тези процеси. Благодаря. Благодаря за тези много добри новини от Аржентина. В нашата комисия е, обсъждаме много сериозни случаи на нарушение правата на човека. Надявам се, че в хода на дискусията ще можем да видим как можем да използваме опита в Аржентина е, в борбата срещу безнаказаността. В други части на света мисля, че нашата подкомисия би могла да извлече най-важните моменти. Тази сутрин проведахме много сериозна дискусия за ситуацията в Бирма, тъй като Аржентина е много, важен, много важна част от международния механизъм за правата на човека, бих искала да чуя какви са предложенията на Аржентина по отношение на жестокостите, които се извършват в Бирма. Все още обаче не е време за дебат. Предстои ни да чуем господин Янсън, адвокат, специализиращ в областта на правата на човека. Заповядайте. И аз бих искала да изразя съгласие на Даниел Рафекас. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас. Погледнах доклада, с който разполагат всички. Вътре е включена информация за борбата срещу безнаказаността в нашата страна и в Аржентина. От този доклад излиза нещо, което е повод за притеснение. И то е следното. Преди 4 години Хулио Лопес, свидетел, оцелял от е, диктатурата, преди 4 години даде показания в, е, обществен е, процес и това изчезна. Не знаем нищо за Хулио Лопес. Това е въпрос, който следва да се обсъди на национално и международно ниво. Аз съм убеден, че има части в службите сигурност, които имат отношение към неговото изчезване. Както казах, той е и свидетел, и оцелял. Мисля, че и Европейският парламент би могъл да обърне внимание на сложното положение на оцелелите от центровете за задържане, изтезания, от които много хора изчезват. Аз мисля, че съдебните органи в Аржентина трябва да направят разследване, да изслушат показанията на оцелелите. Знаем, че международната общност проявява голям интерес към това, което се случва в Аржентина. В момента ние сме свидетели на много съдебни процеси в моята съдебна страна. Гордеем се с това, което се случва от 6 години. Мисля, че ще трябва да минат, че ще, да минат още няколко години, за да приключи всичко. А, всъщност то е благодарение на международната солидарност. А, също така по, получихме подкрепа от съдебните органи в много страни в Европа. Много съдебни процеси бяха проведени в Франция, Германия и в други европейски страни, в момент в който беше невъзможно в нашата страна да се проведат съдебни дела за безнаказаност. Аржентина е пример, който трябва да следват всички. Тя е пример за Бирма и за други страни за други, и също така за страни в Латинска Америка, Чили, Уругвай, Бразилия. И там е и Перу, и там има нужда от съдебни дела срещу нарушители на правата на човека. За съжаление, безнаказаността продължава да царува в тези страни. Постигнат е напредък в областта на правосъдието в Аржентина има напредък по отношение на установяването на истината, това не може да не окаже влияние и върху други страни в региона, като Чили. За, за съжаление, е, Чили все още се управлява части от политическите наследници на Пиночет. Те прикриват е, изтезания, е, случаи на изчезнали лица и други. Ние смятам, че трябва да се борим срещу безнаказаността и тази борба в е, Аржентина е много важна, не само от гледна точка на правосъдието, но и от е, международна гледна точка. Сега, в момента в е, Аржентина обществеността знае какво се е случило с оцелелите, благодарение на показанията, които те самите са дали в хода на съдебни процеси. Това оказа влияние върху институциите в Аржентина. Учениците в училище често говорят за миналото. Всъщност това се случва за първи път в Аржентина. За първи път младите и обществото като цяло могат да научат за ужасяващите неща, които са се случили в тези центрове за задържане. Ето защо смятаме, че е много важно да се постави акцент върху факта, че съдебните дела са се водили първо в страни в Европа и те са дали резултати а, в а, други а, страни. Аз мисля, че за да постигнем още по-голям напредък. Ние се нуждаем от подкрепа и солидарност от международната общност. Европейския съюз трябва да следи внимателно онова, което се случва в Аржентина. Процесът е в ход и ние ще продължим да вървим напредък. Много е важно да има опозиция в някои среди и в хода на напредъка недоволството от тези кръгове ще се засилва, но ние ще продължим с съдебните дела. Ще има, нашата битка ще бъде свързана с опасности, но тя няма да спре и се надяваме да се разпространи в други страни в Латинска Америка. Ето защо сме тук. Ние представляваме хиляди жертви, роднините на жертвите и, както каза доктор Фикас, ние бихме искали да благодарим на Европейския съюз за предприятите от него действия, както и за публичния израз на своето становище. Искам да ви напомня също така за господин Хулио Лопес. Международната общност се държи на това процеса да продължи. Искаме да се постигне истинско, а не виртуално правосъдие. Благодарим ви за тази възможност. Ще продължим да поддържаме връзка и сме на ваше разположение за въпроси. Да, благодаря ви. Сега ще дам а, възможност за дебат. С удоволствие искам да а, обявя, че председателя на делегацията за връзки с Аржентина търся да видя наименованието на делегация. Делегация за връзки с страните от Меркосур. Господин Янес е тук. Винаги, кога, в момента, в който пожелаете, ще ви дадем думата при всички случаи ще ви помоля да обобщите накрая. Ана Гомес е от Португалия. Okay, start, uh, Може би да започнем с председателя на делегацията. Благодаря, госпожа председател. От логистична гледна точка Моята програма, както вероятно е, са и програмите на всички вас, предвижда, преди да преминем към въпроси и отговори, и моите заключителни бележки като председател на делегацията за връзки с Меркосур, да изслушаме още оратори. Господин Ренес Леников, посланика на Аржентина и още един оратор. Може би да ги изслушаме преди да преминем към а, техните, да чуем техните изказвания, преди да преминем към дебата, след което аз ще направя заключение. Добре, ще дам думата на посланика. Имате думата Искам да ви благодаря за посещението ви заедно с заместник министра на външните работи преди няколко дни, което ми даде добра представа за ситуацията с правата на човека в Аржентина. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя няколко допълнителни бележки от тези направени от Рефека си Янтон Искам да кажа няколко думи за позицията на Аржентина по този въпрос. Както вероятно мнозина от вас знаят, Аржентина има отдавнашно приятелство с страните от Европа. Ние имаме много общо сферата на, на културата, на инвестициите, на търговията. Да не говоря за многото европейци, които посещават Аржентина и които са се установили там в началото на 20 век. Освен това и в Европа има много аржентинци, които в трудни времена са се установили тук. Отношенията и обмена довеждат до общи виждания за защита на правата на човека, борбата срещу ксенофобията и дискриминацията, борбата срещу безнаказаността, развитието на гражданското общество. Във всички тези области Аржентина счита, а, че всички тези въпроси са универсално човешко право. Економическите, социални, екологични въпроси също са важни. Много неща зависят от нивото на развитие. Именно от нивото на развитие зависи и стратегическия подход към всички тези въпроси. Разбира се, има някои разлики в тълкуването на отделните страни. Защитата на човешките права и борбата срещу безнаказаността са изключително важни за аржентинското общество и те са основна част от сегашната платформа на правителството правосъдие, памет, помирение. Всички тези неща са важни, ако искаме да имаме една стабилна демокрация. Това е прието от трите сили, които са в основата на демокрацията, а именно трите клона на властта, съдебната, законодателната и изпълнителната. Диктатурата остави белези. Тя се отрази и на Европа. В Аржентина ние изграждаме демократичен режим от 1983 година насам. Аржентина и Европейският съюз през декември 2008 година създадоха политически диалог по правата на човека. Вече са проведени редица срещи. Целта е да се предприемат съвместни действия на международни форуми, съвета по правата на човека на ООН и в рамките на общо събрание на ООН в Нью Йорка. Ние се договорихме да ратифицираме Конвенцията за защита на лицата срещу изчезване. Идеята беше на Аржентина и на Франция. Но за да влезе в сила тази конвенция, остава да бъде ратифицирана от още една държава. Има още действия между Аржентина и Европа за забрана на смъртното наказание и за борбата срещу безнаказаността, срещу най-тежките престъпления. Това са само някои примери за плодотворната съвместна работа и за съвместната ни визия. Важни въпроси, които са важни за укрепването на нашата правосъдна система. Аржентина настоява за това да бъде извадена наяве и истината, да бъдат открити също лицата, които са жертва на сериозни престъпления съгласно международното право. Аржентина е представила резолюции в този смисъл и те са били прияти от съвета по правата на човека с голям брой страни, които се присъединяват към резолюцията. Следва да имаме предвид, че тук ние сме в комисията, под комисията по правата на човека на Европейския парламент – що се отнася до отношенията на Аржентина с институциите от Мадридската среща, ние настояваме за засилен диалог с участието на всички страни от Латинска Америка, от Карибския басейн е, и Европейския съюз. Миналата година двете страни се договориха да започнем такъв диалог – и да провеждаме заседания на всеки 2-3 месеца, за да разглеждаме проблеми, свързани с иммиграцията от Карибския басейн или Южна Америка. В заключение искам да кажа, госпожо председател, че що се отнася до защитата на правата на човека, ние сме изключително заинтересовани това да стане в Латинска Америка. Особено, що се отнася до борбата срещу безнаказаността в рамките на ООН и други многостранни организации. Ние ще се радваме да продължим да работим заедно с вас и по въпроси, свързани с Международния наказателен съд. В заключение мога да кажа, че ние можем да водим битка за защита на демокрацията, правовата държава, човешките права, забраната на смъртното наказание, за признаване на правомощията на Международния наказателен съд и за сътрудничество с съда да се борим срещу безнаказаността, срещу дискриминацията, срещу ксенофобията, срещу всички форми на нетолерантност. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин посланник. Сега каня моите колеги да се включат в дискусията. Мисля, че ще започне госпожа Гомес. Аз започнах да казвам, че тя е от Португалия и знае за тази тема много добре. Como ah, demostración de mi agradecimiento por la presencia de nuestros invitados de Argentina. Само за да покажа колко съм благодарна на това, че гостите ни от Аржентина са тук и в уважение към господин посланника ще говоря смесен испанско-португалски. Аржентина дава един отличен пример за човечност като цяло и на нас, европейците също. Аз също идвам от страна, където е имало диктатура. И Наистина ми се искаше в Португалия да бяха направени същите процеси, като това, което се случва сега в Аржентина, защото тогава много от проблемите, които имаме сега, щяха да бъдат е, избегнати, ако съдебната система си беше свършила работата така, както се върши работата в Аржентина. Наблюдава много внимателно всичко, което се случва в ООН, в е, съвета по правата на човека. И искам да кажа, че работата, която се върши от Аржентина от момента, в който приключи диктатурата, е много важна. От една страна да се види какво е свършила, какво се е случило по време на диктатурата и от друга страна да се наложи една обща система на правосъдие. Не само да се търсят отделните случаи на изчезнали лица, а да се действа като цяло. Знаем практиката на тези изчезвания, отвличания. Тя е, се среща и в много други страни. Но искам да отбележа колко голям е ангажимента на Аржентина в трудни международни ситуации, където има нарушения на човешките права. Навсякъде, където е имало военни диктатури, има проблеми с човешките права и страни, които са страдали от това, трябва да бъдат в първите редици на борбата за справедливост в Бирма. Тук обсъждахме случая, госпожо председател, вие споменахте за това, което се е случило през 70-80-те години и един от, една от водещите фигури, която се опитвала да ангажира и Европа в решаването на положението там, Европа в, в, в такива случаи не се е чувствала сама, защото Аржентина е една от страните, която е заставала зад нас, защото е, защитата на човешките права е техен приоритет. За нас е важно да разглеждаме всички проблеми на нарушения на човешките права и знаем, че когато правим това, винаги можем да имаме подкрепата и на Аржентина. Наясно сме и колко усилия се правят е, и в другите страни е, от Латинска Америка. Господин Рафекас е, спомена някой от тях. Има още един случай, който не се чу тук в залата. Още една страна, която прави усилия, това е Колумбия. Там има много смели съдии, гражданското общество търси промяна, но те имат нужда от политически и институционална подкрепа, такава каквато те нямат, а вие в Аржентина имате. Още един коментар, госпожо председател. Искам също да кажа колко високо оценявам примера, който се дава от Аржентина и от страна, която е много тясно свързана с нея. Това е Испания. Защото и там има хора, които нямат никакво желание да се даде светлина на това какво се е случило по време на Испанската гражданска война. Благодаря, председателката. Сега Давам думата на госпожа Кил Нилсен. Благодаря, госпожо. Искам да благодаря на ораторите. Много беше интересно това, което казахте. Зададах си няколко въпроса. Отчасти дадахте отговор на тях. Основният въпрос е какъв е ефекта от това, което се случва в Аржентина върху други латиноамерикански страни, а и друга да разбира се? Мисля, че това е най-важното. Как да направим така, че тази практика, която може да служи за пример, да се разпространи? Какво очаквате от нас? Това беше въпроса, който си задавах, идвайки насам. Отчасти се спряхте на този въпрос, но мисля, че днес е, днес е много добра възможност да, е, да обсъдим това. Освен това, вие говорихте за процесите. Каква е реалната възможност виновните да бъдат осъдени и каква присъда очаквате? Какви присъди е, ще бъдат издадени? Това са моите въпроси. Благодаря, госпожо Кион Нилсен. Госпожа Синклер има думата. Благодаря, благодаря и на нашите гости и на господин посланник за толкова пространната картина, защото ние нямаме така пълна представа. Аз посетих Аржентина мината година. Прекрасна страна, жизнена и сега те гледат много по-позитивно на бъдещето си. Според мен едно от нещата, в което бих покрепил е, е този вятър на промяната, който се зароди в Аржентина и преминава в другите страни, е, да получава още е, подкрепа в смисъл хората да получат е, присъда, да е ясно, че те не могат да се скрият, ако са нарушили човешките права и че ще бъдат изправени пред правосъдието, ако ще това да е след 20-30 години. За това ви насърчавам да продължите с тази работа. Аз лично не съм най-големият поддръжник на Европейския съюз и обикновено критикувам, но един от, една от бившите носителки на наградата Сахаров е също жена, която е майка на пострада от подобни насилие. И смятам, че именно такива стъпки окоръжават, насърчават процеса на всичко случващо се в Аржентина. И това, което виждам така от коментари по интернет е, че хората не обичат да им се проповядва. А, ние, и в такъв смисъл ние е добре да ви даваме подкрепа, но не е назидателни мнения, чисто просто исторически да се знаят нещата. Благодаря, госпожа Синклер. Мисля, че сега можем да дадем думата на председателя на делегацията за връзки с страните от Меркосур, господин Янсен. Аз. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero felicitar a la... Благодаря, госпожо председател. Най-напред бих искал да поздравя под Комисията по правата на човека за тази инициатива да включи дебата по борбата срещу безнаказаността в дневния ред. Особено искам да благодаря на доктора Фекас, господин Янсон и господин Леников за предоставената от тях информация. има какво да извлечем като заключение от техните доклади. И слушахме и трима депутати от Европейския парламент и всичко това, което беше казано, може да послужи като основа за няколко важни заключения. Първо, необходима е подкрепа за Международния наказателен съд. Не можем да приемаме безнаказаност в случай на сериозно нарушаване на правата на човека. Също така трябва да видим каква е подкрепата от страна на общественото мнение, каква е... Също така трябва да обърнем внимание на съдебната система, съди, прокурори, медиите. В крайна сметка те поеха инициативата и успяха да направят така, че гражданите да разберат за какво става дума. Аржентина създаде прецедент. Надявам се, че всички страни, които са страдали от подобна съдба в миналото, от съдбата на авторитарен режим, нарушаващ правата на човека, ще видят, че тези, които са виновни за извършени престъпления няма да останат безнаказани. Когато тоталитаризма господстваше в Европа, там имаше а, потиснически режими, диктатури, десетки, хиляди, милиони бяха избити, измъчвани, холокоста, след това във втората половина на 20 век много хора бяха подложени на диктатури, на авторитарни режими, сред тях Испания, Гърция. Португалия. Ние Не успяхме да доведем до сега до успешен край борбата срещу безнаказаността. През 70-те години, в края на диктатурата и началото на демокрацията, нямаше условия за подвеждане под отговорност на извършителите на престъпления. Мнозина изчезнаха по време на гражданската война в Испания, а и след 1939 година в края на гражданската война. Е, случаите на изчезване продължиха и през 50-те години. Ако погледнете обаче съдебната система, е, ще видите, че е много трудно да се организират е, съдебни процеси, тъй като извършителите трябва да са живи тогава, когато те вече не са сред живите, няма как да бъдат предприяти съдебните действия. Аз не говоря за съдебни дела в името на историята, говоря за истински реални съдебни дела. Бяха предприяти действия в името на роднините на стотици хиляди, на 50 хиляди жертви, погребани в масови гробове в Испания. Върховният съд обаче в момента е предприел стъпки и действия срещу съдята Гарзон за неговата инициатива. Eh, no hemos conseguido llevar, a feliz término. Eh, mm, Не успяхме да дадем удовлетворителен отговор на близките на жертвите на франкистския режим. Аз мисля, че общественото мнение е много важно. И през 1983 година президента Алфонсин подведе под отговорност трима бивши военни. Но когато но след една диктатура е много трудно да се осигури правосъдие, бяха прияти закони за подчинение. Групите в подкрепа на жертвите постигнаха успехи в своята борба. За президента Алфонсин не беше никак лесно. Всеобщото правосъдие и справедливост. Това трябва да бъде нашата кауза. Има много врагове, които се борят срещу всеобщото правосъдие. Това е изключително важно в борбата срещу безнаказаността и повтаря, искам да повторя още един път, Аржентина е изключително важен прецедент. Председателката, благодаря ви за участието в нашата дискусия. Сигурна съм, че имаме възможност да чуем още един път тримата а, гости. Имам един въпрос. Тук в подкомисията много често към нас се обръщат жертви на жестокости, ние не сме документационен център, не сме съдебен орган. Ние сме политически орган. Само, че мен ме тормози един въпрос. Какво може да се предложи е, на жертвите на е, жестокости, които в момента се извършват? Северен Кавказ, Шри-Ланка, Бирма, Северна Корея. Там е, в поне в някои от тези страни жертвите събират доказателства за военни престъпления. Те документират изключително сериозни нарушения на основни права на човека, правото на живот, например. Аржентина има ли някакви предложения за това как да се помогне на тези групи жертви или на групи на близки на жертви, които искат да запазят документацията, така че когато дойде моментът, виновните да бъдат подведени под отговорност. Може ли Аржентина да, даде, да предложи някакви идеи за това как да се работи по такива инициативи? Често разговарям с хора, които дори са изложени на заплаха, защото някои правителства, някои служби за сигурност полагат максимални усилия да не допуснат такава документация да бъде събирана и преследват хора, които го правят. И сега нека да чуем още един път нашите оратори. Съдята Рафекас, имате думата. Bien, muchas gracias. Благодаря ви много, госпожо председател. Нека да отговоря накратко на ваш, наказаното от вас, госпожо председател, и е, изразените тревоги. За тези за да има смисъл от тези съдебни процеси в Аржентина, за да има от тях смисъл и за жертвите, би било полезно Европейския съюз да направи изявление в подкрепа. Това ще помогне косвено на Аржентин, пряко на Аржентина и косвено на други страни в региона, където има известно колебание от страна на правителствата за това дали да предприемат стъпките предприяти от Аржентина. Също така би, имал, би било много полезно за нас депутати от Европейския парламент да посетят Аржентина и да видят на място как вървят нещата, да присъстват на някои съдебни дела, да се срещнат с представители на законодателната власт от различни части на политическия спектър. Самия факт, че депутати от Европейския парламент посещават Аржентина, би имал много голямо символично значение, да не говорим колко широко ще бъде отразен от медиите. ще бъдем изключително благодарни за всяка економическа помощ, за всеки план, за укрепване на капацитета на институциите, всякакви възможности, които можете да ни предложите. Ние позна... знаем, че Европейски съюз има натрупан огромен опит. Той е член на множество международни актове. Сега да отговоря и на въпросите на някой от депутатите. Имаше един въпрос за това дали политиката за памет, истина и правосъдие е всъщност използвана, е, е, е оказала влияние в региона. Аз не смятам, че влиянието е толкова голямо, колкото би трябвало да бъде. В началото бяхме оптимисти, че тази политика ще има, така да се каже, заразителен ефект върху съседите Чили, Парагвай, Уругвай. До сега обаче Е, не сме били свидетели на а, е, реално влияние. Ясно е, че трябва да продължим да работим, за да стане това. Аржентина на публич... трябва да работи активно а, е, на, публич... на обществени форуми, на в международен а, план. А, за да стане така, че и други страни да предприемат стъпка към създаване на комисии от рода на памет, правосъдие и истина. Не всички имат желание, често има сериозни колебания но трябва да, продъл... трябва да продължи работата могат да се осъществяват семинари от страна на европейски представители на съдебната система. Това би имало много сериозно влияние, много сериозен отзвук. Беше зададен въпрос за това какви присъди очакваме. Очевидно, те ще, трябва да са съразмерни на извършените престъпления. В някои случаи говорим за най-сериозното от всички престъпления убийство, изтезания, десетки, понякога стотици жертви и е очевидно, че там присъдата ще бъде най-тежката по аржентинското законодателство, т.е. до животен затвор. Два до около 25 години затвор при по-малко сериозни престъпления при съотчастничество и по- малко и по-леки престъпления и присъдите ще са съответно по-леки. Но Първоначално в Аржентина говорим за граждански съдилища и те прилагат законите, които са били в сила тогава, когато са били извършени престъпленията. С гражданския кодекс, който е бил е, в сила тогава. En Argentina, como en toda Latinoamérica, no tenemos, eh, ha sido erradicada la pena de muerte y eh, eh, tanto el, el в Аржентина няма смъртно наказание и по време на е, съдебен процес и произнасянето и е, излежаването на присъдата, обвинените, обвинямите имат е, всички права, предвидени от закона, независимо от това какво е, е престъплението, е, в което са обвинени. Благодаря господин Рафекас. Господин Янсон, има думата. Благодаря ви. Съгласен съм с направените току-що коментари от съдията Рафекас. Искам да се спра на ефекта, върху останалите сред, страни от този процес и какво може да бъде влиянието на Европейския съюз. Искам да обърна внимание на две неща. Тези, които участват в съдебните процеси, прокурорите, съдиите. За съжаление, някои от аржентинските съдии имат по-различен поглед върху нещата и те са за безнаказаността. Там, където имат някаква възможност, те се опитват да влияят на съдебния процес, въпреки че в повечето случаи ръцете им са вързани. Съдиите е, представят е, своите становища. И трябва да отбележим, че има случаи, когато и съдии са подвеждани под отговорност за съучастничество. Затова е важно, че в хода на съдебните процеси в е, нашата страна ние се нуждаем от рядко комуникация с представите на различните дипломатически мисии, например с френското. Имало е случаи, когато дипломати от френското, испанско и немски посолства са участвали като наблюдатели по време на съдебни процеси. Именно от такъв тип подкрепа се нуждаем. Какво би могъл да направи Европейският съюз? Какво може да направи Европейският парламент? Съгласен съм с доктор Рефекас за необходимостта от това да бъдат организирани съвместни срещи с представители на двете страни да разговаряме с представители на правителството, да говорим открито за това, което се случва в страната. Има становище на малцинството, което обаче има доста голяма тежест и тези становища намират място в медиите и настояват за прекратяване на този тип процеси. Както господин Янес подчерта, много от нещата зависят от общественото мнение и ние трябва да направим така, че общественото мнение да продължи да бъде в подкрепа на правосъдието. Знаем, че се нарушават човешките права и в други страни, като Колумбия и другата, И именно поради тази причина трябва да, да направим така, че примерът на Аржентина да бъде подкрепен от международната общност, защото ако този пример се провали, това ще има ефект на доминото върху останали региони, например в Африка ако стандартите на Аржентина се провалят, това ще се отрази негативно в други части на света. Един оцелял, който е от Уругва и който е дал показания по време на съдебен процес в Аржентина, Става дума за престъпления, извършени в нелегален център за задържане. Една жена, която е била 20 дни незаконно задържана, подложена на изтезания и депортирана в своята страна, където е, отново е била подложена на изтезания. По време на съдебния процес, тя казва, че най-сетне се радва, че има възможност да, да разкаже нейният, нейните преживявания пред един съдия, който е готов да я изслуша. La, la experiencia se va replicando. Es cierto lo que dice Rafecas. No... Този опит трябва да бъде повторен и другаде, но за да стане това е необходима политическа воля. Аз съм оптимист и вярвам, че това ще се случи. Важно е да окажем нужната подкрепа. Благодаря, господин Янсен. Искам също да дам думата на посланика на Аржентина за заключителни думи. Имате думата. Благодаря. Що се отнася до въпроса какво може да се направи в помощ на Аржентина, първо, мисля, че е необходимо да продължим диалога, който вече се провежда между Аржентина и Европейския съюз и да го задълбочим, така че да работим в международни форуми, Обединените нации, например по въпроси, свързани с защитата на демокрацията и човешките права. Това е много важно и трябва да засилим тази дейност. А какво можете да направите вие тук в Европейския парламент, за да ни помогнете? Според мен, както каза доктор Рафека, едно изявление, което приветства постиженията на Аржентина, ще е много добре. Но все пак не трябва да забравяме, че става дума за суверенна държава с независима съдебна система. И с изключение на някои малки групи от десницата, които са сътрудничили с а, диктатурата. А, всички останали считам, че сме достатъчно зрели, за да можем да си изработим собствени антитела и да позволим на а, демокрацията да продължава да бъде достатъчно жизнена. Та трите власти, изпълнителната, съдебната и законодателната в страната, правят всичко, което могат, за да установят истината. Разбира се, посещенията са важни. Всеки, който желая да ни посети, е добре дошъл. Председателката, благодаря, господин посланник, благодаря и на другите оратори. Мисля, че виждаме е, как и за бъдеще, как. Е, не само да обръщаме внимание на това, което се случва, но и да търсиме начин да оказваме подкрепа, както каза, че е, мисля, че и председателя на Междупарламентарната асамблея за сътрудничество с Меркюсюр ще има предвид това и ще е, чуем и Европейската комисия какво смята и какво може да бъде направено. Във всички случаи ние трябва да работим за правосъдие на международно ниво, да работим с организации, било то регионални, международни съда за човешките права и други. Във всички случаи можем да правим повече в подкрепа на Международния наказателен съд, така че тези, които трябва да се появат пред него, да стигнат до там. От последните примери така не получихме много окоръжителни сигнали, примерно президента на Судан случая. Та има какво да се направи. И Международната конвенция за защита на е, всички от е, отвличания. Само една страна остава още да я ратифицира и тя ще влезе в сила. Можем да работим и за това. Отново най-дълбока благодарност за е, вашето посещение тук. Няма да оставим тази тема на страна. Е, ние дискутирахме и въпроса за тайните центрове за задържане. Господин е, Новак и господин Шайни потвърдиха, че ще присъстват на наш е, дебат по въпроса за тайните центрове за държане, което е абсолютен скандал. И това е въпрос, който ще търсим е, коментари и ще търсим начини жертвите да получат правосъдие. Но заседанието още не приключва. Сега Искам да поздравя и нашите гости, които следиха работата на подкомисията на човешките права, представители на Афрокарибския басейн. Сега има въпроси от депутатите към Европейската комисия. И сега давам думата на госпожа Кил Нилсън да зададе въпроса на, на госпожа Барбара Лосбилер, която не е тук. Въпроса, е, тя зададе въпрос за ситуацията в Руанда. Като се има предвид, че президента Пол Кагаме е е, има своите заслуги за прекратяването на геноцида в Руанда, все пак е, ситуацията с е, човешките права там е много обезпокоителна, защото има нахлувания в Демократична република в Конго. Има много ограничения на свободата на пресата, на свободата на събиранията. Скоро един журналист е бил убит, господин Ругамба, Ругамбаги. Има и други убийства, така че въпроса е за това, защо Европа мълчи по тази тревожна ситуация. Е, наясно ли е комисията с тези фактове? Как е, интерпретира тези кървави събития. А, намесил ли се пред руанските власти? Каква информация има комисията относно непубликувания доклад на ООН за сега, но знаем всички за него, защото преста говори за, за престъпленията в Конго и за обвиненията в геноцид. Благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. Кой ще взема думата? Моля, заповядайте. Merci, madame. Elisabeth Тизон, шеф d'unité Африка Централ и Гран Лак à la Комисия. Madame Аз съм а, шеф на звено за региона. Благодаря а, за от въпросите. Той засяга много теми От е, прекратяването на геноцида 1994 година, благодарение на президента Кагаме, насам. Сега, преди изборите е имало сериозни случаи на атаки и убийства. Аз няма да коментирам обаче неофициални, непублични документи. А по въпроса за това дали комисията знае какво се случва в Руанда и защо Европа не реагира, е, мога да кажа, че разбира се знаем какво се случва това и Европейския съюз е реагирал и то много бързо и много активно по отношение на събитията и убийствата от юни и юли. Имам изявлението на върховния представител и заместник председател на комисията Лейди Аштън, която е направила изявление, осъждайки тези убийства и е, призовава за разследване. Имало е и делегация на място, е, също така се е дискутирал в, по силата на ос, член 8 от споразумението е, също ни питате какво смятате, че се случва в края на краищата. Дори да не знаем кой точно извършва убийствата, считаме, че това е организирана стратегия за дестабилизиране на Руанда. И информацията, с която разполагаме, е, че е, продължават съдебните разследвания по е, убийството на журналиста Рукам Баге. Има арестувани по този повод. И се смята, че Убийството на журналиста е всъщност убийство в отмъщение на извършено от убития убийство по-рано. По отношение на задържаните, един е освободен, другия още не е. На 27 септември се предвиждаше да се състои съдебния процес, но е отложен, така че да могат да присъстват свидетели за октомври. По другите убийства също има арести, някои от търсените са освободени. Ние следим отблизо случаите. Председателят на Зелената партия настоява всичко да се направи, за да бъдат е, изправени убийците пред съда. Е, член 8 от Котону е законовата база и ние ще видим какво може да се направи по силата на него. Благодаря. Дали госпожа Кел Нинсен иска да каже нещо от името на госпожа Лохбилер като допълнение? Не. Благодаря. Благодаря за дадените отговори. Можем да преминем сега към въпроса на госпожа а, Кил Нилсън. Да, това е въпрос, който съм подготвила аз и той се отнася до турските кюрди. На 18 октомври предстои съдебно дело 151 кюрди са арестувани, след които три бивши членове на парламента, 25 кмета или заместник кмета, господин Байдемир е сред тях. Аз имам контакти с тези хора, ние сме ги посещавали на място. Това са това е човек, който е изключително достоен. Господин Байдемир не, не се допуска до турска територия. Също трябва да спомена и заместник председателя на най-важната Кюрска организация, Турска организация за човешки права Мухарем Ерби, също Лейла Гювен и Сеймус Баян, които са членове на съвета на Европа. Предприяти са инициативи да се следи ситуацията с тези политически затворници. Турция е далече от изпълнението на копенхагенските критерии за зачитане правата на малцинствата. Въпросът е какво се прави в преговорите между Европейската комисия и Турция, за да се подобри състоянието с спазването на човешките права в Турция. Благодаря. От името на комисията благодаря, госпожа Килнинсън, за този въпрос. Това е много добър. Ето защо ние искахме генерална дирекция разширяване да участва предвид на програмата, която ни беше дадена. Той беше тук в 16.45 благодарение на чудесното ръководство на... Всъщност той ще бъде в 16.45. Той ще се присъедини към нас. Ние можем да се занимаваме с някой друг въпрос, може би с Русия, за да позволим на нашия колега от Генерална дирекция разширяване да дойде и да отговори на въпроса на госпожа Кил Нилсън. Виждам, че авторът на въпроса е съгласен, затова давам думата сега на госпожа Андрикене да представи своя въпрос. Благодаря. Въпросът ми се отнася за консултациите по човешките права между Европейския съюз и Русия, които трябва да се състоят на всеки 6 месеца, така както беше решено през 2005 -та. на уебсайта на Европейската комисия може да се намерят въпросите, свързани с тези консултации, срещу които ситуацията в Чечня и останалите части на Северен Кавказ по въпросите на изтезанието и малтретирането. Въпросът ми е на какъв етап се намират тези дискусии при тези консултации по човешките права Европейския съюз Русия, по правата в Чечня, Северен Кавказ и Юж... Северна Осетия. Дали въпроса с трагичните събития в училището Беслан през 2004 е поставен някога? Какво ще кажете за правата на роднините, на загиналите, правата, правото на информация, както и правото да бъдат идентифицирани телата на жертвите? Какви са реалните, конкретни резултати от тези консултации? Благодаря, госпожа Андрекине. За онези, които не знаят, госпожа Андрекине и аз и господин Бермал Бяхме на посещение преди няколко седмици в училището Беслан. Сега давам думата на представители на Европейската комисия. Благодаря, госпожо Андрекене, за този въпрос, който е навременен, тъй като наскоро отбелязахме годишнина от събитията в Беслан. Искам да ви успокоя, госпожо Андрекине че действително ситуацията с правата на човека в Чечня, Северен Кавказ, това че са много от конкретните въпроси, които повдигнахте, е в дневния ред на консултациите, които водим с Русия от 2005 година насам. Мога дори да кажа, че ситуацията с правата на човека в Северен Кавказ е в центъра на дискусиите от 2005 година насам. Ще взема за пример последните консултации. Европейския съюз многократно настоява Русия да предприеме мерки срещу безнаказаността, особено в правоохранителната област. Изразявали сме тревога относно несигурното, меко казано, положение на правозащитниците. Подчертавали сме необходимостта жертвите да получат възмездие. И също така държим да се води диалог по правата на човека в Северен Кавказ, където нещата непрекъснато се влушават. Каква е реакцията на Русия? В хода на дискусията, руската страна проявява ангажираност и дава отговор на конкретните а, е, случаи, които повдигаме. Руската страна признава, че сигурността в Северен Кавказ се е влушила. Отбеляза, признава, че положението на правозащитниците се влушава и е привляко вниманието на политическото ръководство в Русия, което е важно. Ето защо е, разследванията на тези е, зрелищни е, убийства или знакови убийства се осъществява под егидата на президента Медведев. Той е приел план от пет точки за борба срещу насилието в Северен Кавказ. Това беше предмет на последните ни консултации. Ние настояваме руската страна да предприеме конкретни системни реформи, за да се променят нещата. Що се отнася до събитията в Беслан през 2004 година. Това беше тема на първите ни консултации през 2005-2006 година. Обсъдихме консултациите, компенсациите за жертвите на терористични актове. Диалогът продължава и в рамките на ОСЕ. През ноември ще се проведат следващите консултации по правата на човека. Северен Кавказ и този път ще бъде включен в дневния ред. Всъщност тази тема ще присъства в всички аспекти на дискусията, върховенството на закона, правата на жен... положението на жените в региона. Благодаря. Е, е, Имам малък допълнителен въпрос. в началото на септември, както казах, бяхме там, в северна Осетия и Ингушетия. Срещнахме се с майките, семействата на жертвите от е, училището Беслан. Тази трагедия се случи преди 6 години и това, което видяхме е, че следствието още продължава. Още продължава те нямат достъп до информация. Искам да наблегна на този въпрос. Те са искали да се идентифицират почина, погребани вече тела, но им е било отказано. И ексхумация също им е била отказана. В Ингушетия се срещнахме с разселени лица, изгонени от къщите си от преди 18 години от територията на сегашна Северна Осетия в Ингушетия. И тези хора, става дума за хиляди, 20 хиляди, може би забравям точно цифрата, те нямат законов статут. Те не могат да кандидатстват за никакви социални помощи, например. Чухме страшни истории. За това въпроса ми е и така настоявам да повдигнете вие тези въпроси по време на диалога с Русия за човешките права, защото в края на кращата Русия ни е стратегически партньор. И стратегическото ни партньорство се базира на основни ценности, включително човешко достоинство и човешки права. Благодаря. Обедена съм, че Европейската комисия иска да говори. Да, благодаря ви много за тези показания от така взети на място. Много е важно именно да има такива посещения, защото те са полезни за Европейския съюз. Но а, нека да ви уверя, да, ще проследиме въпроса, ще предам на колегите, които участват в консултациите по човешките права и да направим така, че да повдигнем тези неща, именно и поради това, че ги дискутираме с вас тук. А, защото по този начин ние ще можем да предадем и опасненията и безпокойствата на парламента. Във всички случаи ще се свържа с колегите, които участват в диалога и ще видя какво мога да направя да сложим тези точки в дневния ред. Но отново за съжаление, Северен Кавказ непрекъснато ни е тема от дневния ред поради положението там. Много ми се ще е в един момент да го махнем от дневния ред, защото положението се е оправило, но за сега това не става. Председателката. Благодаря. Смятам, че действително можем да обединим усилията си, за да търсиме начин да се решат толкова обезпокоителните проблеми в е, региона. Ние наистина бяхме потресани от разговорите и от това колко много хора са отвлечени, измъчвани и така нататък. Последния въпрос днес е от мен. Той отново касае Русия. Става дума за, адвок... за юриста Сергей Магницки, който е починал, задържан по време на предварително разследване на 37 годишна възраст през септември 2009 година. Има основания да се смята, че той е бил обект на преследвания поради безкомпромисната си борба с корупцията и измамите. Той е бил задържан от същите официални лица, за които е открил данни, че участват в много голям размер данъчни престъпления, отклоняване на средства данъчни. И е, въпросът е как оценява Европейския съюз е, безпристрастността на разследването на ареста и смъртта на Сергей Магницки. Знам, че е повдигнат въпроса в консултацията по човешките права и вие доволни ли сте от това как е, протича разследването, руското следствие? И ако не, какво е, смятате да направите по един такъв случай, който показва с много добре документирана политика на корупция? Действително, смъртта на Магницки в затвора за нас е била голям предмет на безпокойство. Следиме случая съвсем отблизо и много добре знаем, че нищо не се случва, поне нищо не открива следствието за сега. И за нас е изключително важно да се разследват всички нарушения на човешките права и съответно нарушителите да бъдат изправени пред съда. Затова приветстваме и призъва на президента Медведев да се разследват ситуацията по смъртта на господин Магницки. За съжаление, този случай не е единствен. Той следва да се разглежда и в контекста на общото положение. И отново президента Медведев определи тази ситуация като правна нихилизъм, в кавички, цитат. Та е необходимо да се подчертае, че следствието трябва да бъде безпристрастно и обективно. Ние правим това и настояваме изобщо пред е, руските власти за прозрачност на съдебните практики и за разследване на нарушенията на човешки права. И също така настояваме да се обърне внимание на това, че спешно се има нужда от е, широки всеобхватни реформи в съдебната програма, е, система, извинете. Смъртта на господин Магницки принуди президента да предприеме известни стъпки, които ние приветстваме и скоро след трагичната смърт на Сергия Магницки той го заговори за реформа на съдебната система, също така започна ред инициативи за законодателство. Ние приветстваме тези инициативи. Госпожа Аштан се среща, беше в контакт и с президента Медведев и Лавров и е така призова да се засили законността в Европа. В следващата консултация, която ще е на 17 ноември по човешките права, отново ще повдигнем въпроса за законността и за системната система, защото това са теми, които винаги повдигаме. Но те пък от друга страна са на първо място в нашия дневен ред. Така че на 17 ноември ще поставим и тези въпроси и ще разгледаме и конкретните случаи, включително и този с господин Магницки. Но трябва да се признае, че независимо от е, изказванията на президента и непрекъснатия международен и вътрешен натиск, за сега няма обвиняем по това дело, а също и е, няма разследване на корупцията, по която, по делото за корупция, по което е работил господин Магнитски преди да почина. Госпожа Малстром през май 2010 в Казан изрази загрежеността на комисията с министра на външните работи и министра на правосъ... пред министра на външните работи и министра на правосъдието. В момента случая Сергей Магницки е много важен тест за това, доколко президента е сериозен по отношение на намеренията си за реформи. Ние ще следим този случай и подобни, за да видим как се развива той и то на най-високо ниво. Много се радвам че възнамерявате да продължите да проявявате интерес към смъртта на господин Сергей Магницки. Особено, както казвате вие, предвид на факта, че няма никакви новости, освен призива на президента да се проведе допълнително разследване. Има един допълнителен въпрос, както вие самия казахте. Това не е изолиран случай. И знаем, че в консултациите по правата на човека ваш събеседник е, е предимно външно министерство. На мен и на моите колеги, които следят въпроса, ни се струва, че е крайно време Министерствата на вътрешните работи на правосъдието също да станат събеседници по, по въпроса свързани с корупцията, с местата за лишаване от свобода, злоупотребите. Вие ще положите ли усилия Министерство на правосъдието да участва пряко в консултациите? Благодаря, госпожо Халтава. Много уместен въпрос. През 2005 година ние установихме, че, че ни е трудно да излезем извън рамките на това, което руснаците наричат по полезни дипломатически, полезен дипломатически обмен. Както с Китай има процес на преглед, една, един от основните въпроси които включихме в този процес на преглед, е въпроса, който споменахте. От една страна е успокояващо това, че когато госпожа Малстрем се срещне със своя колега, ще повдигне този въпрос. Не бива да превръщаме правата на човека в единствена тема на дискусиите. Този въпрос трябва да бъде част от всички дискусии. Благодаря, каза председателката. Стигаме до края на въпросите. И накрая искам да приветствам господин Филори е тук сред нас. Извинявайте, госпожо Кил Нилсен. Мисля, че вие вече представихте въпроса, така че можем да преминем направо към отговора. Специалистът по Турция пристигна. Извинявайте, че закъснях. Но аз получих някои обяснения за допълнителни заяснения за ситуацията. Сега по вашия въпрос. Комисията внимателно следи случая, който е довел до повдигането на обвинения срещу 151 лица за това, че са членове на ПКК, терористична организация на гражданската клон, КСК, както е известно. Съвета през, съдът през юни 2010 прие тези обвинения и а, делото е насрочено за 18 октомври в Бакир в югоизточната част на страната. Заседанията ще траят поне до 12 ноември всеки ден. Доколкото разбираме, поради важността на делото ще има повече 200 адвокати, които ще участват. 104 са обвинените, които остават в затвора. Останалите са на свобода 45 души, докато а, мине делото. Заместник председателя на Асоциацията за правата на човека и Космодин Ербей, които се намират в задържане преди делото. Службите на комисията са поставили въпроса за господин Ербей пред турските власти по време на заседания по копенхагенските политически критерии на 15 април 2010 по време на срещата в Анкара. Искам също да кажа, че представител на делегацията на Европейския съюз в Анкара ще участва в първото заседание на 18 октомври. Предвид на важността на обвиненията срещу обвиняемите, ние искаме процеса да бъде проведен при пълно спазване на правата на задържаните. В по-общ план искам да подчертая, че Европейската комисия проявява солидарност с турския народ в борбата му срещу тероризма, но същитаме, че, контра, че борбата с тероризма не трябва да засяга основните човешки права и свободи. Ние приветстваме ангажимента на правителството към демократично отваряне за решаване на кюрския въпрос. Тази политика сега трябва да бъде засилена, за да се отговори на очакванията. Ние отбелязахме с удовлетворение, че Турския парламент през месец юли на настоящата година измени закона свързан с деца, обвинени в терористични действия, те да бъдат съдени от специализирани за деца съдилища, защото преди те трябваше да бъдат съдени в обичайните, обикновените съдилища, което беше сериозно безпокойство за Европейската комисия и за Европейския парламент. Сега а, техните дела ще се гледат а, само от а, съдилища, занимаващи се а, с а, детска престъпност. Проблемите с а, правата на човека в а, югоисточната част на Турция, а, по тях трябва да продължи работата за подобряване на ситуацията. Ще настояваме също информацията да се попълва на, турск, на кюрски язик. Има доста насилие. Ние многократно сме поставили всичко това. и Искам да кажа и тук. Това е направено и в докладите ни за напредъка на Турция. Считаме, че законодателството, свързано с борбата с тероризма, трябва да бъде изменено, защото сега то води до непропорционално висок брой задържани в обвинения за терористични актове. Ние следим напредъка на Турция за изпълнение на копенхагенските критерии. Следващия доклад ще бъде публикуван на 9 ноември. Анализът ни ще се базира на анализ на фактите, за които ще разчитаме на надежни източници включително на неправителствени организации, които работят в иго источната част на страната. Благодаря ви. Дали госпожа Кил Нилсън е удовлетворена от този отговор? Да, за момента. И от своя страна разчитам, че този въпрос ще остане на вниманието. Сега можем да благодарим на комисията за дадените отговори. И тези въпроси ще останат в нашата работна програма. И накрая искам да поканя двама видни правозащитници от Судан, господин Али Агап, координаторът за правна помощ в е, центъра в Хартум, за където той води кампания за ратификация на конвенцията срещу изтезанието. Господин Агап трябваше да избяга от Судан, след като организацията му беше закрита от правителството, което дойде след решението на Международния наказателен съд да издаде заповед за арест на президента Омар Абашит. В момента той работи в Центъра за, из... за проучване на мира. До него е господин Абдел Монигак, който е застъпник на каузата за борба за човешки права. Той беше арестуван през 90-те години след преврата, при който дойде на вас сегашното правителство. Той беше арестуван в Хартум заедно с вама колеги на 24 ноември 2008 година. Бил е изтезаван по време на задържането, след освобождаването му. Той избяга от Судан и сега а, работи предимно в Кампала. През ноември 2009 година двама, заедно с двама други правозащитници отправи а, оплакване срещу поведението на властите към съдържаните лица. Ще ви помоля в рамките на няколко минути да представите основните проблеми с правата на човека в Садан. И знаете, че освен вас имахме възможност да разговаряме с специалния представител на Европейския съюз за Судан, госпожа Марсден, вчера. Уважаеми депутати от подкомисията по правата на човека, искам да ви благодаря за дадената ми възможност да изразя безпокойствата на правозащитниците в Судан в този критичен за Судан момент. Хората от Южен Судан и района Абея след около стотина дни ще упражнят правото си на, на глас в референдум. Правителството продължава да нарушава основните човешки права в Судан. Признаването на резултатите от избора ще подобри мерките за защита на правата на човека. Но се предвижда а, насилие. Минали април бяха проведени избори с подкрепата на международната общност. Не, бяха, не беше обърнато достатъчно внимание на нарушението на човешките права, включително правата на сдружаване и на представителство след изборите. Националните служби за разузнаване и за сигурност оказаха силен натиск върху свободните медии, върху правозащитниците. Затова е необходимо да се окаже бърза подкрепа на правозащитниците и на свободните медии. Европейския съюз трябва да настоява за удължаване на мандата за наблюдение на ситуацията с правата на човека в Судан. Европейския съюз трябва да гарантира спазването на изискванията за защита на правозащитниците чрез създаването на възможности за всички в територията на цялата страна. все още съществува хуманитарна криза, която беше предизвикана от централното правителство в Хартум. Новата стратегия за Дарфур, представена от ЛСБ, допринася за търсенето на отговорност. Новата стратегия, свързана с сигурността за е особено опасна. Thank you so much. Yes, thank you. Uh, yes. Okay, so... Председателката ние продължаваме да подкрепяме вашата работа. Сега искам да дам думата на госпожа Гомес, която е запозната добре с ситуацията в Судан. Да, аз приветствам и подкрепям думите на нашия приятел от Судан. Наскоро посетих страната по време на изборите и една от нашите препоръки към парламента беше именно, че трябва да се настоява да се обърне внимание от страна на Европейския съюз и комисията и страните членки върху необходимостта да се подкрепят тези, които се борят за демокрация и човешки права в Хартум. Тази препоръка бе породена от чувството, което остана у нас, от факта, че твърде голям приоритет се отдава на въпроса на референдума в Южен Судан, а се пренебрегват правозащитниците е, в Хартум. И е, действително гражданското общество там е много активно. Срещнахме се и с носителя на наградата Сахаров, господин Осман. И в Северен Судан гражданското общество също заслужава внимание. То е много важно и не бива да бъде пренебрегнано, заради това, че изцяло вниманието се съсредоточава върху референдума в Южен Судан. Това е от ключово значение за народа на Судан от юг и от севера. Т.е. дали ще има две държави или не е изключително важно и за демократизацията на страната. И отново споделям много, до голяма степен мнението, че не бива да се пренебрегва Дарфур. Трябва да обърнем съответното внимание и парламента трябва да направи всичко възможно да се упражни натиск, да се постигне нещо. Не само да си говорим, разбира се, много добре е да говорим, е, върховният представител Леди Аштън ако е, се обърна към властите в Кения и коментира факта, че те не са го арестували в нарушение на решението на Международния наказателен съд. Това са неща, които трябва да бъдат поставени на дневен ред е, и да коментираме това и с нашите приятели в асамблеята на Афрокарибския басейн. И мисля, че ние нещо много скромно действаме по този въпрос. Благодаря, госпожа Гомес. Пожелавам ви успех във вашата работа. Ще следим какво се случва и съм убеден, че наш нов специален представител ще отдаде голям приоритет на защита на човешките права в Хартум. Така че се надяваме, че ще окажем реална подкрепа на правозащитниците и в, страда, в страната, и тези, които са извън нея. Сега, само да ви кажа за следващото заседание, на 5 октомври, 3 часа, ще има общо заседание с Комисията по външни работи и Комисията по развитието по, за 90 те кандидатури за наградата Сахаров следващия вторник. А следващото ни редовно заседание на подкомисията ще е на 14 октомври в 9 часа сутринта. Благодаря, закривам заседанието.